Donc tu es d'accord pour du point. Колеги, бонжорно. Е, коминча. Добър ден, колеги. Започваме незабавно. Много моля да вземете местата си, за да започнем. И така, започваме първата сесия тази сутрин, която е за корупцията, европейския подход към корупцията. Ще изслушаме първо генералния директор на Генерална дирекция вътрешни работи, Ман Сервизи, който ще говори за Европейския механизъм за борба с корупцията, като по-специално ще говори за е, отношенията на корупцията с а, борбата с корупцията. След това генералният секретар на Дел Греко, Волкан Рао, който ще говори за засилване на прозрачността и борбата с корупцията от гледната точка на Европейския съвет. Както обичайно ще подходим по 15 минути на всеки оратор и след това ще дам думата на координаторите, депутати и след това на докладчиците. Господин Мансервиз, имате думата. Благодаря, госпожо Алфано. Благодаря, че ме поканихте във вашата комисия, за да говоря по този толкова важен въпрос в такъв деликатен момент. Ще продължа на английски. Мисля, че ще е по-добре за всички. Пак благодаря за възможността, както и за голямото предизвикателство, пред което всички сме изправени. Трябва да се съсредоточим върху основни въпроси, които са тясно свързани с економическото възстановяване в Европа. На първо място, тази инициатива не е изолирана сама по себе си. Тя е ясно свързана с предизвикателството, пред което е изправена Европа, за да се справи с финансовата криза, економическата криза, кризата в заетостта и кризата също така на доверие към институциите. И така на първо място борбата срещу корупцията и инициативите трябва да генерират повече доверие в институциите, в пазарите, в економиката като цяло. Има фактори, които са устойностнено. Академичната литература показва връзката между корупцията и фискалния бюджетния дефицит. Гръцкият министр-председател преди няколко години заяви, че корупцията ограбва е, гръцката економика с 20-30 милиона евро, които отиват за подкупи, за проценти от сделки, което са около 12% от БВП на страната. Според Global Financial Integrity Watch, 160 милиарда долара са били загубени в Гърция, защото а, са изтекли в незаконни сделки, и то само за едно десетилетие. Един доклад на Италианската сметна палата казва, че всяка година 60 милиарда евро, което е 4% от италианското БВП, отива за корупционна дейност. Това бе препотвърдено в началото на 2012 година. Тази сума оказва също негативно въздействие върху италианската економика. Ето, вижте, това са цифрите но трябва да свържем това, което се прави с економическата институционална реформа в Европа. В Европейската стратегия за економически растеж Европа 2020 година се обсъжда също така възприятието на корупцията и економическото възстановяване. Там се казва, че корупцията оказва въздействие също така върху постигането на целите за Европа през 20-та година. Това не трябва да се изчислява само а, що се отнася до загубени приходи, изобщо пари, но и чисто политически, защото важното тук а, са едни показатели, които често се пренебрегват. Постоянно говорим за БВП, за увеличаване на производителността. Разбира се, че това е важно, но има други индикатори, които във времена на възстановяване също са много важни, дори са по-важни, като например доброто управление, законовата държава и контрола на бюджета. Тези индикатори като че ли не се отразяват а, толкова често в пресата, но аз смятам, че са изключително важни. Знаете, че на ниво Европейски съюз има още една цифра 120 милиарда евро, които всяка година не влизат в нашите хазни поради корупционни действия. изследванията показват, че при държавните поръчки 20 до 25% от средствата отиват отново за корупционни действия. Аз съм убеден, че в действителност тези цифри са много по-високи, защото това е подобно на показателите, които говорих. Лесно се устойностяват в ясни а, проекти, но всъщност цялата економика страда, защото вече няма доверие. А, много дейности не се извършват, много хора изобщо не се заемат с дейност, а, защото нямат а, доверие или се боят от корупционни действия. Още няколко аспекта за отразява евробараметър, които са свързани с възприятието на хората за корупция. През февруари излезе едно изследване на Евробарометр, където се казва, че трима от четири граждани на Европейския съюз смятат, че корупцията е основен проблем в тяхната страна и половината европейци смятат, че нивото на корупцията в тяхната страна се е повишило през последните три години. След това има още един доклад на Евробарометр за корупцията, който а, показва, че около 40% от европейците смятат, че едно една тясна връзка между бизнеса и политиката допринася за корупцията. А, това няма, както виждате, само економическо въздействие, но и политическо, защото ако корупцията има и друго въздействие, не само економическо, което е ужасяващо само по себе си, а се отразява и на вярата на хората в институциите, в демокрацията, то това наистина вече представлява огромна заплаха за нашето общество. Не чисто економически, а и вярата ни в политиката и в демократичните институции. Отварят се вратички на съмнение. Имайки предвид всичко това, Европейската комисия предложи един механизъм за докладване и отчитане на корупцията, за да подпомогнем държавите членки в борбата им. Това е един доклад, европейски доклад срещу корупцията. Идентифицираме различни сфери, в които ще се работи, когато се изготвя доклада. И не искаме, разбира се, да изобретяваме колелото, не искаме да започваме от нула, искаме да добавим два елемента. Първо, Европа поема отговорност и консолидира определени цифри, данни и действия, които могат да се предприемат. След това, вярата към Европейския съюз, така че нивото на институциите, на интеграция на тези институции – е свързано с вярата в това, което се прави. И за това корупцията уронва доверието. Можем да направим също така предложения, за да се намалят рисковете и заплахове, заплахите, някои проблеми, които биха довели до криза. Този доклад за борба с корупцията всъщност е един опит за консолидация. Ще се съсредоточим върху конкретен малък брой хоризонтални въпроси и то най-вече някои въпроси, които засягат конкретни държави и членки по специфичен начин. Пак казвам, консолидира се информация, която идва от различни източници, различни механизми за мониторинг, като ГРЕКО, ОИСР и УНКАК, както и други доклади, доклади на Transparency International и други авторитетни организации, които се занимават с това раково заболяване. Европейската комисия също ще направи свои препоръки към държавите членки, за да може да се напипат най-големите слабости. Искаме европейските граждани да осъзнават нивото на корумпираност в тяхната държава, но от друга страна не искаме да излизаме с някакви скандални доклади. Не искаме да привлечем внимание, за да се предприемат действия, да може на гражданско ниво да има по-голяма приобщеност. Искаме да посочим конкретни стъпки, които могат да се предприемат, за да започнат нови разговори, както и действия на национално и европейско ниво. Имаме намерение също така да посочим и успешни примери, защото не всичко е изгнило. Има инициативи, които са предприяти, които могат да се използват от мнозина. Миналата година излязахме с едно съобщение, сега работим по доклада и основното е този доклад да излезе преди лятото на 2013 година. Създали сме експертна група за борба с корупцията от 17 члена и тя работи по темата от януари. Създали сме също така мрежа от местни кореспонденти, които се занимават с изследване на корупцията и ще предоставят данни, цифри. Тези експерти са независими, представители на гражданското общество, на университетите, т.е няма замесени експерти от правителствено ниво. Ще говорим най-вече в този доклад за държавните поръчки. Говори се, че до 20% от стоеността на договорите отива за корупционни практики. Точно за това искаме да се съсредоточим върху тях. Така ще посочим основните слабости в системата, макар че вече се опитахме през декември 2011 година с поправките в директивата за обществените поръчки да поправим тези слабости. Има още една директива за замразяване и конфискуване извинете, на постъпленията от престъпна дейност. Всичко това е част от една визия, където основното е борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Едни ужасяващи явления, които унищожават нашата економика и нашето общество. Така че по този начин допринасяме за всички реформи, които се случват на европейско ниво. Също така смело ще погледнем и към проблемите на европейските институции, защото ние сме част от това начинание. Не искаме да делим държавите членки от нас самите. Имаме интегриран вътрешен пазар, все по-интегрирана политическа структура и затова европейските институции са част от всичко това. Ще имаме специална част, която ще се занимава с институциите, там работим с Олаф, за да се посочат основните слабости. Доброто управление и политиките за борбата с корупцията са част от нашите политики. Може би сте забелязали, че препоръките в края на европейския семестър а, към държавите членки от страна на комисията говореха конкретно на конкретни държави членки, за да посочат част от проблемите, които те срещат. Имаме и други инициативи в този смисъл. Никак не е лесно. Сега не искам да се хваля с някакви инициативи, които са революционни. Скромно би трябвало да посочим основни индикатори, за да може всички с гражданите да работим заедно и да покажем колко е важно всичко това за економическото възстановяване и за на вярата към демократичните институции. Искаме този нов доклад, който ще бъде постоянен, да посочи и тенденции, пък и конкретна информация, за да имаме по-добър инструмент. Така че всъщност това е един процес. и с това ще завърша, ще бъде изключително важно, разбира се, да работим заедно. Европейския парламент, както и посредством създаването на тази специална комисия, съвсем ясно а, задава посоката, приз... привлича вниманието на всички институции, показва, че има европейско изменение, но и измерение, извинете, но че могат да се предприемат законодателни политически действия за справяне с това явление. Общата ни работа в идните седмици е изключително важна. Продължавате да, продължавайте да отправяте критики, продължавайте да бъдете наши съюзници, ние сме ваши съюзници, за да може тази деликатна работа да продължи напред. И пак ви благодаря за поканата. Благодаря. И аз ви благодаря. Благодаря най-вече за това, че привлякохте внимание към конкретни аспекти в такъв важен момент за Европейския съюз справянето с економическата криза. Сега ще дам думата на Волфганг Рао. Моля, заповядайте. Ще чуем на становището на съвета на Европа при борбата с корупцията и прозрачността. Прего секретаря на парола. Благодаря, госпожа председател. За мен е голяма чест да представя пред тази важна комисия някои идеи за прозрачност и борба срещу корупцията от гледна точка на Греко, групата държави срещу корупцията. Няколко думи за Греко. Греко беше създадена през 1999 година, за да следи за изпълнението на шесте антикорупционни инструменти на съвета на Европа. Аз няма да изброявам всички. Много важна е конвенцията по наказателно право срещу корупцията, както и препоръката от 2003 на общи, за общи правила срещу корупцията при финансирането на политически партии преди изборни кампании. Сега има 49 държави членки, включително всички държави членки на Европейския съюз и Съединените Американски щати. Мисията на Греко е да следи тези а, антикорупционни инструменти, чрез взаимни оценки и задълбочен анализ на законодателството, посещение на място, в резултат на анализа и посещенията на място, Греко отправя конкретни за държавите препоръки, изготвя доклад за оценка. Но това не е всичко. Това е първият първият стълб на нашата дейност. Вторият стълб е оценката на въздействието, защото искаме да разберем какво се случва след като бъдат отправени препоръките. Лесно е да се отправят препоръки, но по-трудно е да се следи дали се изпълняват. Това се прави от процедура, чрез процедурата за спазване Греко прави оценка за това дали предприятите мерки в отговор на препоръките са достатъчни или не. Четири кръга на оценка са осъществени от Греко. Бяха разгледани множество теми независимост, специализация, наличните средства за националните органи, които се борят срещу корупцията, например комисиите за борба с корупцията, увеличаване на охвата на имунитетите и други процедурни привилегии, също иземване, конфискация на приходи от корупция, публичната администрация и е корупцията, превенция на корупцията в парламента сред съдиите. Това е тема, която е много важна от гледна точка на стабилността на демократичните институции. През четвъртия кръг за оценка ще бъдат публикувани от Греко след няколко месеца. Те засягат Словения, Обединеното кралство и Польша ще бъдат последвани от доклади за Финландия, Естония и Латвия. Относно прозрачността. Прозрачността е естествения враг на корупцията, злоупотребата с власт и други подобни нарушения. Къде е връзката с корупцията? Почти навсякъде би бил а, моят отговор. Необходимо е да се подобри информираността, да се примахнат пречките пред а, информи... информацията, да се засили контрола, да се насърчат а, хората да подават сигнали. Всичко това е от особена важност. Аз съм а, откроил шеста областта ни, където това има значение. Високата степен на прозрачност в публичната администрация в частния бизнес е кръгълния камък за борба срещу корупцията. Също това е свързано с възможността за изразяване свободно на мнения в медиите. При вземането на решение в публичната администрация трябва да се отчитат нуждите от борба срещу корупцията, да се гарантира максимална прозрачност. Греко в много от докладите за оценка а, насърчава активно достъпа на гражданите до информация и това е един от примерите за постигане на подобна прозрачност. Относно оценката на законодателството, ние считаме, че това законодателство трябва да е максимално опростено, да няма прекалено сложни процедури, които да блокират достъпа до информация. Гражданите могат да подават заявление в писмен вид за получаване на информация. Така се насърчава предоставянето на информация. Така че трябва да се държи на свободния достъп на информация и ограничаването на този достъп трябва да бъде по-скоро изключение. Греко обръща особено внимание на онези, които дават сигнали за случаи на корупция в бизнеса и публичния сектор. Има а, някои изкушения проблемите да се замитат под килима. Греко иска да се увеличи отчетността, да се насърчи култура на почтеност, да се укрепи борбата срещу лошото управление, най-вече срещу корупцията. Всичко това може да играе важна роля в борбата срещу организираната престъпност. Добросъвестните лица, които подават сигнали, трябва да бъдат защитавани от тормоз, уволнения, дискриминационно отношение. Трябва да има механизми за правоприлагане, за да бъдат разследвани случаи на ответни мерки и да се осигури нужната защита. Има имунитети, от които се ползват някои представители на държавната администрация и на изборните органи. Те са една от пречките пред борбата срещу корупцията, организираната престъпност и всяква подобна форма може да се каже, че засяга върховенството на закона, един от стълбовете на демокрацията. В много а, случаи, за много а, страни, Греко препоръчва да се намали драстично списъка на лицата, които се ползват а, от такива привилегии, особено а, да се подобри прозрачността на процедурите за сваляне на имунитета на парламентаристи. Разбира се, това ни е, засяга правата на депутатите за изразените от тях мнения или гласуването е, от тяхна страна в парламента. Често обаче има твърде много е, прикриване, липса на прозрачност на процедурите, няма нужната оценка, безпристрастна оценка на кандидатите и не се прилага винаги подхода, който да се основава изцяло на достоинствата на кандидатите. Ситуацията малко се промени, най-вече в новите държави членки, но не със сигурност се прилага за всички държави членки на съвета на Европа. Прозрачността е основният принцип, когато става дума и за конфликт на интереси. Това е една от основните теми срещу корупцията. Държавните служители или членовете на парламента трябва да подават декларации за своя доход, за дълговете, лихвите и това е все по-често явление действителните и потенциални конфликти на интереси, както необяснимото богатство, могат да излязат наяве така по-бързо, ако бъдат следени внимателно. Тези процедури могат да са мощни инструменти за борба срещу корупцията. Относно парламентаристите, нещо към което проявяваме интерес в Греко в момента, има множество противостоящи интереси, конфликти на интереси, което показва колко е необходима повече прозрачност и разкриване на повече информация. Контактите на парламентаристите с трети страни също трябва да бъдат прозрачни особено ако третите страни оказват влияние върху техните решения. За да могат да бъдат защитени парламентаристите от неправомерно оказвано върху тях влияние. Тези въпроси ще бъдат рафинирани, преразгледани по време на четвъртия кръг от оценките, които правим. На следващо място финансирането на политическите партии на предизборните кампании. Доста често държавите не обхващат цялото законодателство, свързано с финансирането на партии на предизборни кампании. Преките дарения често са подложени на изисквания за прозрачност, но има други, под формата на определени материални средства и се използват за заобикаляне на правилата за даренията. В някои страни сме забелязвали, че самоличността на донорите и също стойността на дарението не се оповестяват що се отнася до обхвата на а, сметките, които да се следя в а, много от а, държавите не се следят сметките на политическите партии, финансовата информация в много страни не се предоставя лесно е, или пък в лесно разбираем формат. Оценката на финансирането на политическите партии показва, че не всички държави членки са се справили с тези проблеми. Някои, включително от севера на континента, се считат сега за относително свободни от крупна корупция, но те не са направили кой знае какво за регулиране на финансирането на политическите партии. Сега е, има процедура за засилено спазване, защото като цяло се счита, че това, което се прави от тяхна страна не е достатъчно и това е голямо главоболие и за държавите, и за Греко. В някои от държавите в е, северната част на континента е постигнат известен напредък. В заключение, подобряването на прозрачността, не е магическата пръчка, с която ще се приборим с корупцията. Не може да разчитаме само на превентивен подход. Превенцията на корупцията и строгото правоприлагане трябва да се допълват взаимно. Те не трябва да се разглеждат като альтернативи. Разследвания и обвинения трябва да стига до резултати, особено когато става дума за корупция, която засяга ежедневието на хората. Мащабите са много по-големи, отколкото сме си минали, мислили в миналото. Борбата срещу безнаказаността също е важна в цялата политическа система. Борбата срещу корупцията трябва да се вписва в този политически контекст. Борбата с корупцията не само подобрява бизнес климата, но засилва стабилността на демократичните институции. В много страни участието в изборите виждаме, че е доста слабо. Това е още едно основание да се гарантира, че почтеността на политическата система, репутацията на политиците да бъде на нуждата висота. В контекста на вашата дейност, може би ще искате да разберете, че, Европейският, че съветът на Европа смята да създаде експертна група за борба с трансграничната престъпност и ще подготви през 2013 година бяла книга за транснационалната организирана престъпност. Съществува също идея този документ да съдържа препоръки за евентуални действия, които съветът на Европа да предприеме в това отношение. Обеден съм, че това ще доведе до значителни синергии с това, което правите вие тук. Почти приключва времето ми за изказване, но искам да кажа още нещо. За нас едно от главните предизвикателства в борбата срещу корупцията политически и организационно е сътрудничеството с Европейския съюз и участието на Европейския съюз в дейността на Греко. Греко счиства, че участието на Европейския съюз, доколкото разбирам има такива планове, със сигурност ще допринесе за засилване на ефекта от нашите действия за борба с корупцията. Едно по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и Греко ще допринесе за недопускане на двойни стандарти е, и ще е, доведе до оптимизиране на борбата срещу корупцията в Европа. Надявам се, че ще бъде намерено вярното решение за сътрудничеството между Европейския съюз и Греко и това ще има като допълнителна полза изпълнението на препоръките на Греко при сегашния кръг на оценка. Това би бил отличен пример за синергия в борбата срещу организираната престъпност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин генерален секретар. В своето, в своето изказване съсредоточихте многократно върху един въпрос, който според мен е основният тук, а то е финансирането към партиите, както и средствата, които след това се възстановяват на политическите партии след спечелване на избори. Много често там няма никаква прозрачност. Точно за това и доверието от страна на гражданите към политическите партии вече е почти на нула. Веднага давам думата на координаторите, на групите. Започваме с а, Митие от е НП. Е е, Благодаря, госпожо председател. Господин Мансервиси, аз съм много доволна, че комисията е поръчала извършването на проучване, свързано с корупцията в рамките на Европейския съюз. Ние не искаме да излизаме извън тези рамки. 120 милиарда беше сумата, която вие назовахте. Това е една сума, която не е а, окончателно определена. Вие говорихте и за доверието в държавите а, членки. Но тук не говорим само за корупция, а и за а, кражби. Може би кражба е правилното понятие. Добре е, че комисията е поръчала това изследване. Бих искала да попитам нещо, въпреки че може и да е рано за този въпрос. Дали корупцията намалява? Вие вече направихте някои предложения в тази насока по отношение на корупцията, дали тя намалява и а, дали кризата а, от 2008 година е имала някакво влияние върху корупцията. Дали корупцията има някаква пряка връзка с организираната престъпност. Сега към господин Рао. Много. А, Внимателно слушах вашето изказване. Вашите думи бяха много конкретни и ясни. А, нещо искам да попитам, нещо, което вие не споменахте. Казахте, че а, ам, нивото на гласуване, нивото на обратна връзка е ниско. Това пречи а, за събиране на коректни данни. Говорихте и за това, че има страни, в които нивото на корупция е високо. Има и страни, които не са членки на Европейския съюз и гражданите в тези държави са разочаровани от своите корумпирани политици. трудно е понякога да убедим нашите а, граждани в наши добри намерения, но това, че гражданите не ни вярват понякога, не значи, че ние сме корумпирани. Благодаря. Сега от името на АЛДЕ господин Ньютон Дан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата оратори. много ценни изказвания. Първо към комисията. Може ли да получим копия на вашата реч, защото имаше много статистика, много данни. Аз се опитах да си ги запиша, но може би не съм записал всичко. Ще е, много добре, ако ни спратите вашата реч. Втория въпрос – Струва ми се, че прозрачността заема централно място в изказванията и на двамата оратори. Прозрачно

с участието

посочи, са свързани с

Говорим за показателя, трябва да споменем и барометъра за глобалната корупция. И тук отразяваме каква гледната точка на хората, докато при индекса говорим по-скоро с представители на държавната администрация и по какъв начин хората възприемат корупцията в собствената им страна. Наскоро ние Осъзнахме по време на нашите разговори с граждани в 86 страни по света и в това число 24 държави членки. Запитахме ги дали те се доверяват на своите институции, дали те могат да се справят с корупцията. Ето тук са 24-те държави членки, които включихме в това изследване. А, само да ви дам един пример за един от въпрос. Един от въпросите беше по какъв начин нивото на корупция се е променило във вашата страна. Какво смятате? Сред всички региони по света, в крайна сметка Европа е регионът, в който 73% от гражданите отговориха, че смятат и усещат, че корупцията се е увеличила. Друг въпрос, който зададохме на гражданите, до каква степен те смятат, че институциите са засегнати от корупцията. И тук повечето от европейските граждани ем, смятат, че политическите партии и парламентите са по-скоро изложени на ем, корупция. Това е, е мнението на гражданите, което е отразено в е, барометър. Обаче трябва да видим и е, каква е гледната точка на частния сектор, за да можем да разгледаме проблема от различни страни. През 2011 година ние публикувахме доклад, който се казва Прозрачност съкръщението на доклада е ТРАК. Разгледахме нещата от гледна точка на това каква информация са публикували отделните предприятия. Резултатите са доста интересни, защото ние разгледахме обявяването на информация от три различни ъгъла. Дали предприятията публикуват информация по какъв начин те противодействат на корупцията, дали на вътрешно ниво те се занимават с предотвратяване на даването на подкупи и така нататък. Говорим и за публикуването на информация. Не говорим само за публикуване на информация от мултинационални компании, ами говорим и за е, информация, свързани с организацията, за техните подразделения, техните акционери и така нататък. И третото измерение е обявяването на информация за отделните държави и за отделните проекти, което означава какви плащания извършват мултинационалните компании, когато извършват разплащане в международен мащаб и какви суми дават те на местните правителства, какви плащания извършват и така нататък. Миналата година публикувахме проучване, което е много интересно и той показва, че много предприятия не публикуват своите е, доклади и отчети. Има все пак е, е, леко подобряване на ситуацията, най-вече в областта на добива на газ, нефт и въглища. Обаче предприятията от банковия сектор не публикуват достатъчна информация а, от тези три сектора или измерения, които току-що описах. В този доклад ние направихме една класация на всичките а, държави. Тук направихме таблица с всички компании, предприятия и забелязахме, че компании като Stat, Айл Ориетенто върху тези предприятия има много силен натиск от страна на, от страна на гражданското общество да, публику, да се публикува информация и те, разбира се, свършиха много добре работа. И има доклад, и в докладът тук виждате този списък съвсем долу, където въпрос, става въпрос за Bank of China и за други китайски предприятия. Виждате, че има и много банки в края на този списък, които не публикуват достатъчно информация за това с какво се занимават. Сега ще мина отново, ще спомена тези три измерения, свързани с обявяването на информация от страна на компаниите и за това какви мерки те предприемат за справяне с корупцията. Повечето от предприятията обявяват информация, която отговаря на средния обем информация, който може да бъде публикуван. Има четири, които, четири компании, които представят информация на 100% и има а, други, които не обявяват никаква информация. 105 а, компании а, са се представили много лошо и ам, заключението от проучването е, че финансовия сектор и всички компании, обващащи финансовия сектор, а, са с най-низки показатели по отношение на обявяване на информация. Сега от частния сектор ще премина към една друга област. Ам, а, друго изследване, на, на което е концентрирано на национално ниво. Тук говорим и за НПО, които се занимават с антикорупционни практики. Говорим и за страни и непосредствени съседи на Европейския съюз. Ние оценяваме напредъка, който е отбелязан от правителството от един мониторингов доклад до друг. Освен това, провеждаме консултации с граждански общества и се надяваме да допренесем с нашите наблюдения на местно ниво за изготвяне на стратегии на европейско ниво. International Transparency провела и друго проучване, NIS, това е проучване на, на национално ниво. Това е едно проучване, което е извършено чрез холистичен, съобхватен подход. Използваме всички стълбове, с които разполага съответната държава, обществения сектор, бизнес, сектора, медиите, съдебна система и така нататък. Искаме да видим къде има някакви слабости, дали страната има лошо управление, дали има по-високи рискове от корупция. И така, преди да завърша, ще кажа, че ние установихме, че има определени тенденции в, в Европа. Има някои проблеми, но има и някои обещаващи практики, които искам да подчертая. Проектът беше финансиран от Главна дирекция вътрешни работи на Европейската комисия, за което финансиране ние благодарим. По повечето от, прав... от правните рамки, що се отнася до корупцията, са много добре развити. Нещо друго положително е, че има институции, които извършват одит и наблюдения върху разходването на средствата в публичния сектор Гърция, Испания, Португалия. В институциите в тези държави ние установихме наличието на проблеми и трудности. България и Румъния също има проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Сега, това, което е интересно, е, че а, ние установихме, че в Европа има 6 основни слабости, които до голяма степен са свързани с това, което каза а, колегата преди мен – Финансирането на партиите не е регулирано достатъчно в европейски мащаб. Освен това, когато говорим и за европейските партии. И председателят Барозо каза, че има стратегия за реформиране финансирането на европейските партии. Ние смятаме, че що се отнася до финансирането на европейските партии, предвид и предстоящите избори е, и разпоредбите с финансиране са неадекватни. Друга слабост, като установихме, е свързана с лобирането, не само в столиците в Европа, но и в Брюксел. Все още има необходимост от внасяне на по-голяма прозрачност в а, а, лобирането и регистрирането на лобистите. Бихме искали да насърчим ЕЦБ да се присъедини а, към този списък, свързан с прозрачността на европейско ниво. Освен това, предвиждаме а, повече натиск, който ще бъде упражнен върху ЕЦБ в Франкфурт. Ето защо е важно а, да се засили този списък а, на европейско ниво, да се засили неговото влияние. А, освен това, трета ам, слабост е, че парламентите ам, не се придържат към етичните стандарти. Необходимо да се изготви нов кодекс на поведение. Това е много важен документ. Документ, който също трябва да бъде приложен на практика. Все още има пропуски в съществуващия кодекс за поведение. Дебатите се случват зад а, за, при закрити врата, без а, а, участието на обществеността. Има консултативен комитет, чиято роля също трябва да бъде засилена. Трябва да се улесни достъпа до информация. Следващата слабост е установена в областта на обществените поръчки и друга слабост е свързана с това по какъв начин се реагира в случай на подаване на сигнали. Самитер Майера. Благодаря. Давам думата на господин Кризикус от службата на ООН за дрогата и престъпността. Той беше тук и вчера, а днес ще говори за една оценка на корупцията и економическата престъпност. Имате думата. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, Много благодаря, госпожо председател. Много интересни представения чухме, свързани с оценката и измерването на нивото на корумпираност. Ще започна представенето си а, от казаното от преждоговорившите. Корупцията наистина е многостранна и тя не може да бъде измерена ефективно и ефикасно без да се започне от признаването на факта, че корупцията бива различни видове. Има различни видове поведение, които трябва да бъдат анализирани в национален контекст, за да се стигне до ясни заключения за въздействието на корупцията. Има и най-различни институционални механизми, които трябва да се създадат за борба с корупцията. Ще говоря е, от гледна точка на службата на ОНЕ за другата и престъпността по измерването на корупцията и по-специално първо измерване и оценка на корумпираността от гледна точка на Конвенцията на ОНЕ за борба с корупцията и на второ място научния контекст, е, т.е. как е, по научен път се измерва корумпираността. Първо, първо, изпълнението на стандартите. Пак е, казвам, има агенция, извинете, конвенция на ОНЕ, първия задължителен международен инструмент, който влезе в сила 2005 за борба с корупцията. Това е инструмент, по който е изготвен механизъм за преглед на изпълнението през 2009, за да се види какви мерки и политики са предприяти от националните законодателства в изпълнение на конвенцията. Важното тази конвенция е структурата на инструмента, както и мерките, които цялостно прикриват и превенция, и криминализация, и международно сътрудничество и така нататък. Това е пряко свързано с различните видове корупция, защото конвенцията включва превентивни мерки, свързани с въпроси като финансиране на политически партии, държавни поръчки, тук говоря за превенция. А що се отнася до криминализацията, има цялостен, изчерпателен списък на престъпления, наказателен характер, които държавите членки трябва да включат в националното законодателство, за да може максимално ефективно да се борим с корупцията. От институционална гледна точка, работата ни в момента е оценка на въздействието на корупцията в държавите членки, като правим преглед на адекватността на мерките, които се предприемат за решаване на такъв тип престъпления. Рамката се предлага от а, основния орган, който изпълнява тази конвенция. Това е конференция на страните по конвенцията. Тройна цел. Преглед на изпълнението, препоръки и по-добър обмен на информация. Ето така изглежда структурата на тази конференция на държавите, подписали конференцията. Могат да се създават и подпомагащи вторични органи, които да помагат на конференцията при изпълнение на функциите. Първо има работни групи по превенция, по възстановяване и вземане на средства и активи, тези работни групи се използват за обмен на становища за това как най-добре да се предприемат мерки и по превенция, и по изземане на активи. Много е важно да можем да възстановяваме, да си връщаме различни средства, различни активи. И Световната банка, и нашата служба работят заедно по тази инициатива посредством СТАР, това е една инициатива, чието съкрещение е точно в този смисъл, за възстановяване на активи. Подпомагаме държавите по конвенцията да подсилят своите национални законодателства, за да може по-лесно да се идентифицират и връщат обратно в националните бюджети постъпления от престъпна дейност, които са били отклонени или са били изнесени в чужбина. Освен тези работна група, за която говорих току-що, имаме още един вторичен орган. Това е група за преглед на прилагането на конвенцията. Това е основният орган, който разглежда прилагането на конвенцията в отделните държави. Uh, на третата сесия в Доха 2009 година бе преразгледан този инструмент. Става дума за партньорски проверки. Всяка държава бива оценена от секретарята и, двама, и две други страни като това става чрез тегляне на жребий. Сега правим първия преглед и сме се съсредоточили върху прилагането във всяка държава на главите от конвенцията, свързани с криминализация и правоприлагане, както и международно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Методологично погледнато има различни източници на информация – и това е много важно при, за измерване на корумпираността. Има различни, както казах, източници, доклади, самооценка, информация, която постъпва между, от държавата, която е обект на преглед. Искаме да включваме и други заинтересовани страни, първо при с натрупване, извинете, на данни за съответната държава, които ще се прегледат от оценяващите и след това активен диалог, например, посредством посещенията на място, както и организирането на съвместни заседания, където заинтересовани страни, различни от самите държави, могат да участват в дискусиите и консултациите с оценяващите, за да се види дали наистина са криминализирани тези престъпни състави. Процеса на оценка на въздействието на, корупци... на корупцията, както и адекватно ли се прилага конвенцията. Пак казвам, всичко това се извършва посредством партньорска проверка. провеждат се консултации между държавата, която се разглежда, както и оценителите, за да имаме ясни и фактологично обосновани заключения за адекватността на законодателството, както и мерките, които се предприемат в тази насока. Третата година на първия цикъл се намираме. Мога да ви дам информация за първите две години от този първи цикъл за международното сътрудничество и криминализацията. Първите ни констатации са сходни с заключения от други механизми за мониторинг. Държавите членки на ЕС, които са били оценени до сега, има известно известна непоследователност при включване на различни а, престъпления, свързани с подкупване. Трябва да се засилят и мерките, свързани с подаване на сигнали, както и съответните лица, които се отчитат по въпроса. За международното сътрудничество трябва да има по-ясни мерки за систематизиране на информацията от международното сътрудничество. Например, взаимната помощ, признаването, които да бъдат използвани за международното сътрудничество. Така че по-систематично -по трябва да се събират данните и, след, и, тя да, и да се обменят. Да се види какви искания са поступили и така нататък. Още един елемент който може да се използва от секретарията след прегледа и оценката, е има ли нужда от техническа помощ и ако има, какъв тип е тази техническа помощ, която е необходима. Това е основен а, резултат от а, процеса на оценка. Повечето от държавите, които са установили, че имат нужда от техническо подпомагане, заявяват, че имат, пом... имат нужда от помощ за развитие на планове за действие за борба с корупцията, както и при изготвяне на законопроекти и изграждане на капацитет. Тъй като ми е малко времето, накратко ще спомена също така има едно второ ниво на оценка на корупцията. което е различно от това, за което говорих до сега. И това е чисто научното ниво. Какви методи използва службата на ОНЕ, за да прецени кои са секторите, които са най-изложени на корумпираност в публичния сектор и в частния сектор. Не само е важно да има различни видове информация за преценка на корупцията, но трябва да има и различни методи за анализирането на същата. Научният анали... е, подход, който ние използваме, не е свързан с възприятие за корумпираност, а е различен от тези подходи от качествен характер, които, са включ... с които свързват експертни оценки, статистически данни, Методологията, която използваме, се основава на доказателства или на свидетелски показания. Информацията се събира така, че тя да идва от различни източници – от прокурори, полиция, правоприлагащи органи, агенции за борба с корупцията, след като съберем а, тази информация, се прави анализ, за да може да основаваме констатациите си само на преки впечатления от, от, от корупция. Е, това е нашата методология и мога да отговоря на всички въпроси, които бихте имали този въпрос. И накрая и методологично погледнато и научната гледна точка имам предвид, но и институционално погледнато за механизма за прилагане на конвенцията – Основните принципи, които следваме, са следните. Да няма класация на държавите и най-важната цел на нашия механизъм за преглед е вместо да прави класация на е, държавите на основание на някакво възприятие за корумпираност, което е субективно, ние правим преглед на държавите, установяваме къде има пропуски и след това, посредством конкретни мерки, решаваме тези проблеми, посредством предоставяне на техническа помощ и ако няма възможност да се приложат такива мерки, то тогава нещата вече са а, съвсем различни. Благодаря. Ще отговоря на всякакви въпроси. Благодаря ви и аз. Сега започваме дебата. Давам веднага думата на докладчика господин Яколино. Sì, grazie Presidente. Sono stati eh, tre interventi sicuramente стимуланти. Много интересни изказвания и трите. Бяха много полезни също така, защото нашия доклад трябва да бъде изписан и от всички групи, и с помощта и идеите на тези експерти. Искам да кажа нещо, преди да задам въпроси. Съвсем ясно стана, че за да се измери нивото на корупцията, трябва да има яснота на данните. От всяка държава членка, във всяка държава членка има различни критерии, разбира се за това. Също видяхме, че има нужда от техническо подпомагане, поискано от държавите членки. явно държавите членки се обръщат към международните организации за такава помощ, защото се опитват да се преборят с корупцията. Искам няколко конкретни въпроса да задам. Първият. Би било полезно да разберем как се определя процента от БВП, който отива в незаконна дейност или в корупция. Особено, що се отнася до публичната администрация. Може ли също така да говорим и за корупцията сред частните дружества и оператори? Не говорихме много за това. Говори се за Китай, задължението за оповестяване на данни и за това, което се случва там, нещо значително. И накрая доверието на гражданите, както и финансирането на партиите и политиката. Защото моят доклад ще се занимава точно с това. Ще се опитаме нашето законодателство да отговаря на исканията на гражданите конкретните аспекти. Всичко това би било много полезно, за да изготвя крайния си доклад. И накрая Сметната палата. Кой отговаря в Сметната палата за установяване на това ниво на корумпираност в отделните държави членки? Благодаря. Благодаря, господин Яколино. Сега за Алде. Ньютон Дан. Благодаря ви много за тези три толкова интересни изказвания. Имам три въпроса. Той е насочен... Те са насочени към тримата оратори. ми се, че няма един единствен критерий за това какво е корупция, какво не. Всичко е относително. Каква е реакцията ви към страна като Китай? Видяхме тук на един от слайдовете, че китайските банки са на, на първо място. А ние тук сме напълно отворени. Всичко е субективно все пак в живота. На следващо място, според вашия опит, какви промени в състоянието на корумпираност са настъпили в определени държави или в Европа? В Европа непрекъснато се приемат закони, но има ли някаква промяна в нивата на корумпираност с течение на годините? Всичко това е пред очите ни, но ние сякаш не го виждаме. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Матия. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на тримата оратори. Изказванията им бяха изключително интересни. Искам да се обърна към ОНУК е, е, и Световната банка. Вие ни запознахте с множество показатели. Вашите институции имат лостове в своите ръце. Когато забележда, че има корупция, какво правят вашите институции? Дали спират плащанията или не? Ние като законодатели имаме възможност да приемаме а, закони, но нямаме същия лоста, като вас ние не предоставяме средства. Към а, госпожа Митермайер, вашето експозе беше изпълнено с множество информация. Вие споменахте две а, страни в а, Азия, В е, Европейския съюз също има случаи на корупция, но в Азия това е в огромни а, е, раз, размери и това засяга ежедневието на а, е, хората. В случай, когато а, една жена трябва да отиде в а, болница за да роди, в последствия. Така че почти ежедневно трябва да се плаща за едно или друго, дори да минете от една улица на друга. В двете страни, които посетих, видях, че това е кошмарно за хората, които живеят в тези страни. Освен тези бакшиши, те трябва да се справят и с други подобни проблеми. Те нямат средства дори да плащат тези бъкшиши. И така, как можете да използвате лостовете, с които разполагате? Господин Шмет има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз малко закъснях и искам да се извиня. Относно финансирането на политическите партии. В моята страна Швеция имаме проблем. Мисля, че постигаме известен напредък. Въпросът е деликатен. защото това означава да се види точно как се гласува по един много по-детайлен начин, но все пак полагаме усилия има някои страни, северноевропейски страни, които са, се считат, че са постигнали напредък. Защо е така? Дали заради климата, дали заради това, че имат социална държава, дали заради а, данъчното облагане. Разбира се, това е в кръга на шегата. Дали това възприятие е погрешно или не. Ние също през последните години имахме доста крупни скандали, така че не сме ангели. Друг въпрос. Бил също спомена това. Има ли пряка връзка между демократичното отворено общество и по-слабо демократичните общества. Има всъщност някои изследвания, с които съм се запознал, които показват, че това не е така. Някои страни, които не са отворени демократични общества, се считат за по-слабо корумпирани. Но така или иначе, това е. Всичко беше много интересно. Благодаря Госпожа Гомеш има думата. Най-напред искам да кажа на Вероник Матио, че не е необходимо да се отиде чак в Азия, за да се види това, което се вижда. Достатъчно е да отидете в Португалия, член на Европейския съюз, която е под опеката на тройката, да видите възрастни хора, които страдат а, от рак или хронични болести, които не могат да се позволят да отидат в болница, защото не могат да платят таксите. Те нямат пари дори да платят и транспорта си до там. Сега минавам на английски. Искам да попитам ораторите от този последен панел. Колегата Нютен Дан попита какво може да подейства. Какво да кажем за а, излагането? Това е един добър инструмент за борба срещу безнаказаността в корупцията и организираната престъпност. Често виждаме, че съдебната система е безсилна или защото няма средства, или защото няма волята, или защото е инфилтрирана от корумпирани лица. И излагането на, на показ е най-разобеждаващият аргумент. Какво правят вашите организации, за да изобличат корумпираните. Какво правите също по отношение на данъчните убежища, които съществуват и в нашия свят и които се използват от организираната престъпност? Какво прави Световната банка, за да изобличи Делауер като крупно данъчно убежище, което е само на 2 часа път от централата на Световната банка. Моята страна, Португалия, след намесата на тройката, има 19 от листваните на борсата фирми, които не са с централи в а, Португалия, а в, а, в Холандия, в а, Кайманските острови и на други места. Има само една в а, Португалия, за да могат а, да плащат по-низки данъци, защото в Холандия, например, плащат една четвърта от това, което трябва да платят в а, Португалия. Това е абсурдно и неприемливо. Разбира се, правят се какви ли не други комбинации с останалата част на света по един много корумпиран начин. Затова е изобличаването и тук медиите могат да играят ключова роля, но организации като вашите биха могли да играят дори още по-важна роля, да помогнат самите те на медиите, за да изобличат виновниците отделни членове на Европейския парламент, като мен, на много други колеги, които членуват в тази парламентарна комисия, го правим. Мисля, че изобличаването е най- най-важният въпрос. Все пак бих искала да разбера и какво е вашето мнение по него. Благодаря, госпожо Гомеш. Мисля, че сега вече имаме една ясна рамка, която беше очертана от е, ораторите тази сутрин. От е, ваша страна, може ли по-конкретни примери да дадете, за да навлезем в повече подробности? Искаме конкретно да знаем. Би било полезно и за работата на нашата комисия. Вътре в Европейския съюз, кои държави и в кои сфери и с каква методология са обект на корупция. Колегата Матия спомена Китай, азиатските страни. През юли ние отидахме в Сърбия, извън Европейския съюз, т.е. и успяхме да видим какво се случва. Високото ниво на корупция в Сърбия. Полицията има корупция, защо? Защото полицаите получават много ниски заплати и често, когато спират граждани, примерно за пътно нарушение, шофьорът знае, че ако предложи половината на сумата на глобата, която биха му наложили, полицаят а, няма да му наложи глоба и ще си вземе в джоба парите беше ни обяснено това като нещо съвсем нормално. От една страна нещо, което помага на този полицай да свързва двата края, като нещо нормално. Същото видяхме и когато говорихме с прокурори, с съдии в Сърбия. Така че това го видяхме пред очите си но не мисля, че държавите членки а, много се различават. В Швеция, колегата каза, също има корупция. Да, вярно е. Наистина няма държави, региони, които да не съществуват такива явления. Иначе въобще нямаше да говорим за всичко това. Комисаря Малстром, когато представи пакета за борба с корупцията, нямаше да говори за данни, които лично аз смятам са много занижени. Госпожа комисаря говори за 120 милиарда евро годишно. Толкова ни струва корупцията годишно. според мен са много повече. Сметната палата и в Италия и Европейската казват, че от тези 120 милиарда евро годишно, 60, т.е. половината, са регистрирани в Италия. И като гледахме класификацията, скалата, която ни показахте, госпожо Митермайер, на държавите, последна бе България, третата отдолу нагоре беше Италия. Говорим за държави членки на Европейския съюз. Нивото на допустимост, стандартите, с които сравняваме нещата, са поразителни. Госпожа Бурсалин питаше какво е, сме направили до момента. Ние имаме задължение. Не да говорим общо. А, ние трябва да кажем това, което се случва така, както изглежда. При нас а, се казва да посочиш човека, да му кажеш името и фамилията. Защото го продължаваме да си говорим общи приказки около проблема, няма нищо да излезе, защото винаги сме много деликатни, казваме, ама не бива някой да се чувства обиден. Е, какво да направим? Или ще си вършим работата със съзнание и чувство на отговорност, като тръгваме от отправната точка, че във всяка една държава има проблеми и решаването на проблемите не значи да правим комплименти на собствената си държава а пък и не означава, разбира се, да оплюваме собствената си държава. Трябва лоялно, честно и открито да се изправим пред проблемите. Защото ако се крием за проблемите, защото се страхуваме, че ще стане политически скандал, че държавата, която се споменава, се чувства обвинена, се чувства обект на някаква злоупотреба, то тогава е, всъщност ще навредим само на нашите граждани. А нашите граждани живеят в трагични економически обстоятелства. И ако продължаваме да се плъзгаме по повърхността, ще стигнем до необратимост. Затова се обръщам към тримата гости. Искам да науча нещо повече. Конкретика. Искам държавите да ни кажете в Европейския съюз. Ма наистина. Знам, че ние тук не работим само за имидж. Ние работим, защото сме си поставили цели. И тези цели трябва да бъдат постигнати. Трябва да се работи за постигането им. Често говорим за трудностите, Вчера пак говорихме колко е трудно да се хармонизират всички законодателни системи и правни уредби. Знаем за това, да. Обаче, според мен, тухла по тухла, трябва да започнем да строим нашия дом и да изметем от буклука дома си. А под дома имам предвид целия Европейски съюз. Иначе никой няма да ни вярва. За да ни вярват, трябва да дадем пример. Трябва да действаме силно и ясно. А ние искаме да, и, да, да имаме твърда хапка и да, да, да действаме силно. Затова трябва да ни помогнете. Не само общо да говорим, а да ни кажете кои държави в Европейския съюз Не искаме да говорим за това правителство, това правителство, да ги обвиняваме. Не, просто да ни кажете кои са тези, откъде трябва да тръгнем, за да знаем какви са грешките и къде се подхожда по повърхността и къде не. Въпрос е технически и политически. Затова ви моля да навлезете в подробности и започваме с колегата Реканет. Uh, thank you. Um, uh, for what's in, okay. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално конкретна. Също ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които бяха поставени. Всички въпроси, които поставихте, са въпроси, на които се натъкваме ежедневно. Ролята ми като представител на организация, свързана с развитието, е да отида в една страна, да дам разяснение, но когато говорим за корупция, не можем да поставим този въпрос пред страната. Страната ни кани. Ние имаме представители от всички правителства в света. Ние говорим за корупцията, тя съществува всички документи, но не мога да говоря по този въпрос, въпреки че той е най-важният. Мога да го направя, когато бъда поканена, за да видим как може да се справим с проблема. Госпожа Матиас попита какво да направим, дали да спрем предоставянето на средства, каква да е нашата стратегия, ако установим, че една страна няма а, нужното поведение. Целта на Световната банка е по-различна. Ние искаме да изкореним бедността. Преди около 5 години имаше дебат за това какво трябва да се направи. Някои трябваше, казваха, че трябва да спрем предоставянето на ресурси на държави, на правителства, които не ги използват по най-уместния начин. Но ние се опитваме да се ангажираме с страните поне частично, защото в противен случай ще пострадат най-уязвимите, най-бедните. Ситуацията тук в Европа е много по-различна. Правителствата по целия свят са представени в Световната банка. Трябва да има нужната политическа воля сериозно да се разреши проблема. Като технократ работя в Световната банка, аз имам някои опции. Нека да ви кажа конкретно кои са те, така както запитахте. Ако има корупция в дадена страна, страните, в които пътувам, са точно такива страни, където може да се види това, което споменахте тук. Има различни нива на корумпираност в различните страни, дори тук в Европа. И ние имаме доказателства за това какво може да подейства. Едното е изобличаване, прозрачност, правоприлагане, защото самото изобличаване без някакви последици няма смисъл. Трябва да има връзка между двете. Когато говорим за корупцията, в публичния сектор. Нещо друго, което установихме като много важно е, че трябва да има отчетност. Държавните служители трябва да действат прозрачно, трябва да назначават хора на базата на техните лични качества. Когато разговарям с представители на правителства, неодавна бях в Кайро, там участвах в разговори с представители на няколко държави от Близкия изток и там наблегнах на, на това е да се види какъв е политически ангажимент и в каква степен той може да бъде изпълнен. И след това да се види по какъв начин да се работи с човешките, човешките ресурси, с държавните служители, дали искаме да се насочим към подобряване на прозрачността на обществените поръчки, да има последици, ако се установи, че има някакви нередности – Ако има информация, но не се налагат санкции, няма никакви последици, това няма особена полза. И тук е именно разликата. Една страна в Европа, която е по-слабо засегната от този проблем е където има върховенство на закона, където приятите закони се прилагат. Има неправителствена организация, наречена Global Integrity, която следи как се прилага законодателството за борба с корупцията по света. Например, в Уганда имат много добри показатели, що се отнася до законодателството, но имат най-слабото правоприлагане. Т.е. всичко е на хартия, но няма прилагане. Какъв е смисълът? Други елементи които са отличителни и тук ще разберете защо не е толкова лесна работата. Държави, които са по-слабо корумпируеми, други, които са с по-висока корумпираност. Всичко това зависи от наличните възможности на страната. Всяка страна трябва да разполага с възможности да използва информацията, с която разполага. Когато говорим за пакет за борба срещу корупцията, имаме предвид държавите да могат да измерват корупцията, да видят къде са проблемите, да създадат нужните възможности, да създадат инструментариума, който да се използва, прозрачност, отчетност, достъп до информация и да се направи средносрочна оценка в последствие. Беше поставен въпрос защо сега се забелязва повече проблеми в това отношение в Европа и САЩ. Но трябва да кажем, че това са явления, които са съществували винаги. 20 години по-рано, когато още бях в училище, се говореше, че трябва да се създадат възможности за развитие на, на бизнеса, да му се осигурят условия за успеха. След 20 години нещата изглеждат по-различно. Сега говорим много повече за случаите на корупция. Има по-голямо осъзнаване на проблема. Искам да се върна отново към въпроса за изобличаването. Да, трябва изобличаване, за да се справим с безнаказаността, но само ако има правоприлагане. В Световната банка разполагам с много материали, мога да ви предоставя някои от тях. Ние имаме информация, данни, ние се опитваме да разберем в каква степен, например, в държавната администрация на дадена страна се прилага законодателството за обявяване на доходите, за конфликт на интереси и прочие. Не само на хартия, но на практика как се прилага. В противен случай ще е трудно да се стигне до система, която може да реагира на риска от корупция независимо за коя страна става дума или в кой момент, е, не трябва да говорим за нулева корупция в дадена страна, а трябва да се мисли за страна, в която има система, която може да реагира на всякакъв тип е, бъдещи рискове, защото корупцията ще се развива, ще се измислят нови начини за извършване на операции, които заобикалят закона и други незаконни действия. Конкретният е въпрос, който беше поставен за корупция между частни е, агенти, дефиницията за корупция. Когато говорим за корупция, връщам се към казаното от господин Яколино, става дума за злоупотреба с служебно положение за лично благодетелстване. Някой, който е държавен служител, който взаимодейства с лице извън държавната служба. Може да се стигне до изкривяване на ситуацията в економиката на страната. Необходимо е да разберем механизмите, да се сложи край или поне да се намалят рисковете. прозрачност, достъп до информация, отчетност, всичко това е важно, но конкретни примери, аз имам няколко такива, когато говорим за когато има взаимодействие между държавен служител и частен, частно лице. Много по-редки са случаите между два частни субекта, а и те са по-трудно уловими за връзката между демокрацията и корупцията. Тази връзка е изцяло неясна. Бих искала да, да мога да а, говоря малко по-подробно по въпроса. Главният аудитор и ролята на Сметната палата са изключително важни. Когато говорим за реформа в дадена страна, ние се стремим не само към укрепване на държавната администрация, която осигурява публични услуги и бюджета, но да укрепим институциите, които са помощни институции. Председателката поиска да се посочат страните. Има данни. Около 45 са показателите, те са на разположение на всички държави по света. Предоставили сме ги на тази комисия. Можете да направите а, справка там. Избрала съм Перу, защото работя с тази страна. Може да видите показателите, да разберете какъв е мащабът на проблема. Това може да ви помогне. За съжаление, няма една отделна страна. Не защото не искам да заема позиция, не споменавам, а защото има толкова различни видове корупция, че може би в една страна ще можете да се справите с корупцията в здравеопазването или в съдебната система, но не и в добивната индустрия или в обществените поръчки. За това трябва да се видят кои са добрите примери за отделна страна и дали тези примери могат а, да бъдат приложени в други страни. А такива примери има. С удоволствие ще споделя наличната информация. Благодаря сега, госпожа доктор Мейтермайер. Благодаря. Относно въпросът какво е нивото на корупция в отделните страни. От гледна точка на НПО, много държави се опитват да променят схващането за корупция, обаче в този случай трябва да има ясен сигнал отгоре. Това, този сигнал трябва да дойде отгоре и да се разпространи надолу по веригата. Важно е институциите да предприемат действия, да направят по-прозрачни обществените, държавните разходи, трябва да има и независима антикорупционна агенция. Освен това са необходими задължителни правила, които да предотвратяват корупцията, приемането на подкупи и така нататък. Трябва да се изготвят кодекси за поведение на държавните служители. Трябва да бъдат включени и гражданите в целият процес. Следваше въпрос, който беше свързан с Китай. Всички компании, организации по света могат да бъдат наблюдавани, ако ни подадат информация. Особено предприятията, компаниите в банковия сектор трябва да предоставят информация за техните програми за справяне с корупцията и освен това да предоставят информация за операциите, които извършват, когато а, оперират а, в чужбина. Освен това има нужда глобални стандарти, така че да насърчим банки и предприятия от Китай и от целия свят да се съобразят и да спазват тези стандарти. Това е много важно, за да се уеднаквят правилата за всички. ние се борихме за глобални стандарти, но какво получихме от Съединените щати, Дот Френк, това законодателство. И а, все пак беше изготвен списък с големите американски компании. Смятам, че Европейския съюз е на път да постигне изготвянето на същите правила, нови правила пред предложени от Европейската комисия за строителни компании. Ние сме много доволни, че беше постигнат напредък по този въпрос. И в съответната комисия преди половин час дори бяха гласувани тези правила и се надяваме и че тези правила ще бъдат а, приложени на практика в сектора на а, добива на газ, нефт и въглища. Ние сме на път в рамките на законодателната инициатива да постигнем приемането на по-строги стандарти. Парламента, освен това, прие тези стандарти да обхванат далекосъобщителния сектор, сектора на горско стопанство. Европейския парламент работи за приемането на тези правила. Сега трябва да се обърнем към държавите членки и да съдим за това правилата да не бъдат омалуважени правилата свързани с задължението на компаниите да предоставят информация за тяхната дейност. Ако имате нужда от повече информация, може винаги да я потърсите на нашия интернет сайт. Освен това, можем да направим умяна на мнения и по имейл. Благодаря ви. Следващия оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Много въпроси, много важни въпроси бяха зададени. А, ние всеки ден се борим с това да намерим а, правилния отговор на тези въпроси. Нека да започна с а, въпроса, свързан с корупцията между частни предприятия. Не става въпрос тук само за корупция в публичния сектор. Страните трябва да изготвят правни рамки, така че да обхванат корупцията и в частния сектор. Това е и в унисон с, на, с всичките стандарти, заложени в Конвенцията на ООН, на Съвета на Европа. Всичките обхващат и корупцията в частния сектор. Дали поема отговорност за налагането на санкции в случаи, в които е установена корупция? Пред Предвиден е механизъм за наблюдение и поемане на отговорност за налагане на санкции, когато има не спазване на разпоредбите от законодателството освен това, трябва да се дава информация за недостатъци, за проблеми, пропуски. Разбира се, вие също трябва да бъдете ангажирани в този процес със съответните правомощия и отговорности. Нашата агенция се ангажира да работи съвместно с националните органи, така че да се засегнат съответните проблеми и пропуски, било то в съдебната или правната система и да се следи за правилното изпълнение на правилата. Разбира се, има някои проблеми, свързани с корупцията, предизвикателства също така. Важно е първо да се гарантира, че а, съществува публичност. Ние а, публикуваме ам, обобщения на ам, доклади от прегледа на съответната страна. Освен това, публикуваме и препоръките, отправени към съответната страна. Публичността и ам, разкритикуването също трябва да бъдат публично оповестявани. Ам, трябва да са ясни мерките и с а, които се ам, решават проблемите трябва да си имат предвид и компетенциите на националните органи. Те също имат правомощия, с които могат да се справят с проблемите. Искам да спомена и това, че механизмът не създава някаква форма за създаване на а, отделни категории и класификации. Разбира се, както казах, резултата от доклада за прегледа може да бъде предоставяна на комисията така че да се създаде една обща представа за това къде се крият проблемите и каква техническа помощ е необходима. Аз ще използвам един конкретен пример с Сърбия. Имаше посещение в Сърбия. Ще направим същото следващата седмица. Освен това, разчитаме на това, че действията на отделните организации могат да се допълват. Има доклади, които са изготвени от отделни организации. Ние взимаме предвид информацията, съдържаща се в тези доклади и я включваме в доклада, който изготвяме след извършения преглед на съответната страна. А, за Сърбия специално ще се изготвят какви мерки трябва да бъдат предприяти от а, а, държавните органи, така че да се справят с корупцията. Сега, защо някои страни ам, се считат за по-некорумпирани? Ами, може би е въпрос на а, менталитет, на културни особености. Необходими са ефективни мерки, да, напълно съм съгласен, че трябва да се разполагат съответните ресурси за противодействие на корупцията. Но а, важно е също да има съответната адекватна законова марка, извинете, рамка, която да е ефективна и да се предвижат санкции при неизпълнение относно нивото на корупция. И какви са специфичните проблеми, свързани с нивото на корупция в отделни страни. Трябва да се вземат предвид а, отделни аспекти, когато се извършва преглед преглед в дадена страна, дали а, институциите са стабилни, дали е налична съответната правна рамка. Всичко това е важно и трябва да се вземе предвид. Освен това, ако се установи, че има проблеми на тези е, нива, трябва да се наблюдават е, е, промените, които се извършват по какъв начин държавните органи реагират на тези проблеми. Някои страни имат проблеми с това да установят случаите на корупция и а, това е когато решителността отслабва в сравнение с предишните години. Решителността на държавните органи да реагират. Сега, относно а, Китай, ще се върна към а, насоките, свързани с механизма за прилагане. Механизмът преразглежда мерките, свързани с противодействие на корупцията и отразява многообразието на правните, економически и политически системи, в отделните страни, освен това правните традиции, културните традиции. Трябва да има баланс между културното многообразие и необходимостта от зачитане и изпълнение на международните стандарти, така както са заложените в правните разпоредби. А, такива разпоредби има в Конвенцията на ООН срещу корупцията. Uh, Надявам се накратко да отговорих на въпросите. Благодаря. Госпожа Матия искаше да каже нещо. Заедно с Гомес бяхме на мисия в Афганистан. Жалко, че тя се тръгна преди около 5 години. Бях изпратена от Кокобу, Комисията по бюджетен контрол, за да видим как се изразходват средствата от европейските фондове. Някои от колегите от Афганистан Имаха съмнения в корупция, затова не поканиха. Разговаряхме с различни представители от неправителствени организации, разбира се, представители на правителството. Много неправителствени организации ни казаха, както и Европейската комисия, че средствата се събират от Световната банка, поради което е, Световната банка извършва надзора. Така че вие се ползвате от такова доверие, т.е. имате огромна отговорност в борбата срещу корупцията, извършвате отлична работа в това отношение – Но защо не предприемате действия след като бъде констатирана корупция? Зная, че това е трудно, не бих искала да бъда на ваше място, но все пак можете да вратнете кранчето за съответната държава. Защо не? Знам, че не е лесно да се направи, но Често останалите институции, които предоставят средства, се крият зад гърба на Световната банка. И господин Нютон да не искаш да се изкаже. Съвсем накратко. Иска да кажа на тримата оратори, че им благодаря за много интересните отговори. Исках да кажа също така, че съм много впечатлен от дамата от Transparency International. Седи там, а в същото време говори за това какво се е гласувало в друга парламентарна комисия. Аз си гледам айпада, не виждам тя как го прави това. Че знае какво се случва. Впечатляващо. Еми, те са Transparency International, всичко знаят. Адра, eh, la parola alla dottoressa ah. Госпожа Рикатини ще отговори. Да, много интересен въпрос повдигате и ми давате възможност да кажа нещо, което съм записала в бележките си, но не казах. И това е ролята ни като донор, като организация за развитие. Ролята ни е да даваме пример. Да показваме как да се разходват средствата ни и как взаимодействаме с правителствата. Продължавам да подчертавам пред колегите, че ние сме международен държавен служител. Дават ни се средства, които са публични средства и носим отговорност за тяхното разходване. За съжаление, последните 8 години това се случва и промени начина ни на мислене. Сега имаме цяло отдел, който се занимава с проследяване на начина по който разходваме средствата. Така че ако някой по света ни обвини, това може да е частна фирма, може да бъде журналист или някой като вас, че някакви средства на Световната банка са обект на злоупотреба, тогава си имаме вече наши аудитори, които са обучени и те могат да направят проучванията. Имаме такива проучвания, които вече са проведени, оценяваме резултатите, санкции се налагат и се отлъчват съответните лица от нашите списъци. Понякога това са частни лица или пък корпорации. Ако сме единствените, които го правят, то тогава други развойни агенции ще работят помежду си. Имаме един списък, одобрен от Световната банка, от Интерамериканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие. И това е много важно. Защото по този начин ние се чувстваме отговорни. Както каза колегата от Transparency International, първото е политическата воля, т.е. желание на най-високо ниво, но и воля от всички. Ние сме част от всички онези хора, които заявяват, че са готови да подкрепят промяната и да поведат другите с личен пример. Без такива хора и ако не поддържаме стандартите, за които говорим, за отделните държави, то тогава много трудно се води диалог и се подкрепят промени в определена държава. Това е много важно. За отстраняването от списъка на определени лица и дружества, ние даваме пълен достъп до всички документи, които произвеждаме. Договори, информация за конкретни държави. Опитваме се да променим начина, по който се дава помощ за развитие. Казваме, ето какво правим, например, в Кот Дивуар – това е проекта, това е одобрено между правителството и Световната банка, това се случва всеки, може да провери техническото задание, бюджетът и след това може да се обърне към нас и да ни помогне. По този начин нещата биват разбирани из основа. Искаме да решим проблема с корупцията, но Целта, общата цел за нас е развитие. И без да решим проблема с корупцията, не можем да стигнем до растеж и развитие. А това не можем да го направим сами. И то само донорите не могат да го направят. Ако гражданското общество, частния сектор, всички не се включат, няма да имаме необходимото въздействие. Това е много важно. Поради примера, който даваме, различни държави се обръщат към нас и казват, този забранителен списък, който имате, е много интересен. Може ли ние да го въведем в нашата страна? Така че имаме сега нов бизнес един вид. Опитваме се да а, подпомагаме държави, в които има такива забранителни списъци на базата на разследвания от вътрешните за държавата агенции. И така се знае, че тези лица, тези фирми не спазват закона. И за това са в забранителен списък за 2, 10, 5 години. Как обаче се образова гражданина да ползва тази информация е въпрос. Но това може да бъде разрешено в средносрочен план. Благодаря. Благодаря на госпожа Канатини, благодаря на нашите гости а, не само за това, че отзоваха нашата покана, но и че чухме експертите им познания, чухме какво правят ежедневно. Благодаря на госпожа Митермар, господин Кризикус. Ние ще продължим нашата работа в 13 часа с национален опит в разследване и превенция за борба с корупцията и така до 13 часа.